possiamo fare nel, nell'ordine. Va bene. Colleghi, buonasera. Iniziamo i lavori. Добър ден, колеги. Нека да започваме с заседанието на нашата комисия по петициите. Дневният ред е много натоварен. След лятната вакансия сега имаме много натоварен дневен ред. Наистина даже може да кажем, че е претоварен. Надали ще можем да включим всичко днес и утре, е, проблема с е, животните, хуманното отношение към животните и така нататък. А, също така гражданите на Европа, една организация подаде петиция до нас относно правилата за опазване на околната среда и спазването им в Великобритания. Имаме и мисия по установяване на фактите в Дания, както и в Испания от миналата година. Също така гласуване по годишния доклад за работата на нашата комисия 2012 година, господин Макмилан Скот. И също така имаме важно становище от господин Чичестър за това дали да поддържаме двойно място в Европейския парламент. Също така имаме и а, много петиции, които са внесени. Имаме а, присъствие на френските органи, генералния директор на Агенцията по околната среда и също така днес на заседанието присъстват и вносители на петиции. Проекта на дневния ред предвижда и гласуване утре сутринта, за да избегнем проблеми моля ви да имате предвид, че първата точка съобщение на председателя от заседанието на а, координаторите ще започне в 9.15 и трябва да приключим до 10 часа. Така че ще се опитам всички тези неща да ги свършим в този времеви период. Има заявка от много колеги, искат да предвижим напред точката за мисията в Мадрид. Така че първата част ще имаме ввод по двата доклада и тъй ще продължим след това с доклада от тази мисия. Както виждате, Имаме представители на френските власти по петициите, е, свързани с Нотр-Дам де Ланд. Също така ще имаме и присъствие на вносители на петиции за всяка от отделните петиции. Днес ще започнем веднага с една от тези петиции. Първите петиции са свързани с животните и хуманното отношение към животните. За всяка от петициите ще можем да изслушаме а, вносителя, първия подписал петицията, така че виждате а, какъв е дневния ред за днес. Има ли някакви въпроси или коментари за проекта на дневния ред или приемате така както го описах? Приемаме дневния ред, ако няма коментари. Продължаваме с втора точка от дневния ред. Може ли да приемем Протоколите от 24-25 април, 27-28 май, 19 юни и 8-9 юли от тези заседания. Тези протоколи от заседанията са обнародвани и са достъпни за членовете на комисията. Ако няма никакви възражения, приемаме, че преминаваме нататък. Приемат се протоколите от заседанията. Трета точка е – съобщения на председателя. Ако мога да приветствам Ивет Тарида, която а, успя да обработи много от документите, включително и по-конкретно испанските петиции. Тя ще заеме друга позиция скоро в комисията и ние искаме да й благодарим за цялата работа, която свърши за нашата парламентарна комисия. Пожелаваме успех на новата позиция. Искам да приветствам Наталия Папастарято, която се присъедини към нас. И сега е в щатния план, в щатното разписание на нашата комисия и се присъединява към нашето малко семейство, занимаващо се с петициите. Други административни съобщения няма, така че ако някой от членовете на комисията иска да кажат нещо, ако нямат, продължаваме нататък. Както съобщих, ще започнем с дебат по въпросите, свързани с хуманното отношение към животните. И това по-конкретно е а, точка 5, петиция 0595 от 2012 година от колежка Кристияна Москадини, която е събрала 349 подписа и от името на сдруж... Италианското сдружение против вивисекцията и жестокостта към животните, включително половисношения животни. Сега ще дам думата на госпожа Москардини, за да ни представи петицията си пред комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че сме представяли някои петиции тук, свързани с проблемите, свързани с насилието по животните. Един от неодавнашните проблеми е именно половите сношения с животни, които за съжаление се практикуват в редица европейски страни. В някои от тези държави са въведени закони срещу това явление, в Германия и в Холандия, например, но в Италия не съществува никакво подобно законодателство. Съществуват и други държави, съгласно документацията, която ние проучихме, обемната документация, в които няма такова законодателство. Например, оказва се, че в Дания има места, където може да се практикува зоофилия срещу заплащане. Има обяви по вестници, по интернет сайтове, и ние добавяме към документите, които сме ви изпратили, цяла поредица от фотографски материали, които доказват, че има насилие, вивисекция, както и порнографски материали. Много голяма част от е, извършващото се е а, е, със сигурност а, е, чисто насилие, защото тези опити не могат да се оправдаят с познатия аргумент за научен опит. Знае се много добре, че това е напълно излишно. Става въпрос за истинско насилие, с болезнени опити с животни, независимо от това дали става въпрос за кучета или за други видове животни. Говорило се по тези проблеми в Европа, има закон е, за вивисекцията и наистина това беше напредък, но съществува още много работа в това отношение. Ето за това тази петиция бе подписана от много голям брой хора, както и следващата петиция, и това именно доказва, за съжаление, че имаме още много работа. Това, което ние искаме е комисията по петициите да се изрази достатъчно категорично с искане Европа да законодателства в това отношение, да има общо съвместно законодателство в Европа, което да забрани половите сношения с животни. Благодаря. Благодаря, госпожо Мускардини. Следващия е вносител господин Лоренцо Кроче. Няма го. Госпожо председател, мисля, че има тук представител на е, Лоренцо Крочи. Казват ми, че не е могъл да дойде че е изпратил документ, разпространен в залата за членовете на комисията. Anyone? From the commission, anyone? Uh, Mr. Hansen. But we have not anyone else? Not on this one. Not on this item. Next item. Allora, do la parola per la Commissione. Сега давам думата от името на комисията на господин Хансен. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на тази комисия. Казвам се Бьорн Хансен и съм ръководител на звеното по химикали в Генерална дирекция околна среда и ние отговаряме за прилагането на директивата за лабораторните животни. Госпожо председател, вие вече споменахте, че нямаме много време, затова няма да повтарям това, което е в документите, които вече сме изготвили и разпространили, в които се съдържат нашите наблюдения. Искам да кажа, че нямаме какво да добавим към това, което сме изложили в писмен вид и отговор ми е толкова кратък, за да спестим време. Благодаря ви, госпожо председател. Eh, Благодаря. Така се подобрява ефективността на нашата работа. Вярно е, че много често молим комисията да не повтаря онова, което вече е записано в документите, но разбира се, вашето присъствие тук следва да обогати нашата дискусия, защото все пак вашата позиция трябва да добави нещо към е, нашите дебати. Комисията, впрочем, не отговаря по всички повдигнати въпроси. Комисията представя техническа бележка, която ограничава или описва ограничените правомощия на комисията – с което оказва, че вероятно комисията не може да вземе отношение по повдигнатите въпроси от вносителите. Има ли желаещи? Госпожа Ханке. Благодаря. Във връзка с опитите с животни – Аз съм участвала в работна група по тестовете с животни и там участвах точно като е, защитник на животните. Ако законодателството се прилага достатъчно строго, именно това се предвижда, или законодателството на Европа и на ОИСР, та ако това законодателство се спазва строго, то мисля, че ние разполагаме с достатъчно сигурна рамка и можем да се уверим дали тези изпитания са абсолютно необходими. И можем да се уверим, че условията са достатъчно добри. Не става въпрос за изключително тесни клетки, в които животните да не могат е, изобщо да се движат. Трябва да се знае, че в европейските лаборатории животните се третират доста по-добре, отколкото дори в е, някои е, ферми. Аз винаги се радвам, че има защитници на животните, но искам да ви кажа, че ако се спазва съществуващото законодателство, то се оказва, че всички тези животни стават много скъпи. Ние знаем много добре, че е, индустриалният сектор би бил много доволен да се отърве от всички тези животни, защото наистина те му струват много скъпо. Така че искам само да кажа, че този въпрос е, има две страни. когато обсъждахме законодателството по козметичните продукти, всички знаем, че и, и тогава го потвърдихме, че не искаме да закупуваме продукти, които са тествани върху животни. Законодателството тук може би не е достатъчно солидно. Ако хората, които купуват такива продукти, които не са тествани върху животно, обаче се окаже, че а, те се разболеят, тогава вече много трудно можеш да се обърнеш срещу производителя. Така че, в крайна сметка, а, опитите за животни са точно в тази посока, за да можем да защитим сигурността на продукта. За това става дума, че има две страни. И не трябва да грешим не винаги е възможно да се лишим от опитите с животни. От гледна точка на производството, понякога може да става дума обаче и за скрита умисъл за економии. Благодаря. Председателката. Благодаря. Други желаещи? Госпожа Москардини. Благодаря, госпожо председател. Исках отново думата защото ми се струва, че още веднъж комисията не разбира за какво говорим, а това би било много сериозно. Или пък комисията просто се преструва, че не разбира за какво говорим и тогава ще е още по-неприятно. Вече от години наред във всички държави членки, както и парламентаристи от различни парламенти, искат от комисията да заеме сериозна позиция във връзка с трафика на животни, всички проблеми свързани с насилието по животните, всички е, животни, които се ползват за състезания. Вече сме казвали неколкократно през последните години и рапорти сексуали тра esseri Че трябва много ясна позиция от страна на комисията за забрана на половите сношения между хора и животни. Ако трябва комисията да повтаря едно и също, добре, тя винаги може да изпрати един документ, но по тази специфична молба комисията мълчи, така както мълчи вече е, редица години. И от името на нашите съграждани ние искаме комисията да ни отговори и да ни представи предложение по забраната на половите сношения между хора и животни. И бих искала да разбера дали комисията има такова намерение. Благодаря. Е Благодаря. Заповядайте комисията. Благодаря за тази възможност да отговоря. Разбирам, че имате много въпроси в дневния ред за разглеждане, за това. аз казах, че съвсем ясно сме изложили в писмен вид становището си по тази точка, но исках да дам повече е, възможност за дискусия по другите точки, затова бях кратък, но явно не сте разбрали какво искам да кажа, затова ще отговоря устно и на въпроса е, и ще ми трябва малко време за тази цел, което означава, че малко по-късно хората ще разполагат с по-малко време за дискусии по следващите точки. Няколко от пунктовете, повдигнати, въпросите повдигнати в тази петиция, смятаме, че не попадат в компетенциите на Европейския съюз, а са стрикно компетентност на държавите членки. Това включва а, въпроси, свързани с половите сношения животни, както и други въпроси, които са повдигнати в петицията. Въпросите, които според нас се включват в компетенциите, в правомощията на Европейския съюз, са свързани с отношението към животните, използване за експериментални цели. В тази сфера, в която комисията има право на инициатива да представя мерки за избягване на а, лошо отношение към животните по отношение на експериментите. Това е разписано в директивата Париета 2010 година. В нашия документ пише, че тази директива гарантира възможно най-високо ниво на защита за животните, използвани за експериментални цели. Директивата подобрява хуманното отношение към животните, използвани за научни цели, т.е. подобрява това, което пишеше в предходната директива, която е била приета, доколкото аз изпомням, през втората половина на 80-те години на миналия век. Също така, новата директива насърчава използването на альтернативни методи за тестване, като се засилва ролята на ЕКВАМ или това е Центъра за оценка на альтернативни методи за изследване. Този център се намира в Италия. И смятаме, че наистина това е най-добрия път напред, за да се намали и в крайна сметка да се избегне или да се замести използването на животни за научни експериментални цели. Смятаме, че в този контекст, когато говорим за лабораторни животни и ползването им за експериментални цели, е хубаво да видим и двата ъгъла на въпроса някои а, неща не са разписани в законодателството, но едно от нещата, които се разписват. Това е безопасността на продуктите, които се предлагат на европейския пазар и в същото време има правила, гарантиращи, че животните, които се използват за изтестване на тази безопасност, се използват по най-хуманния начин. В тази сфера а, ние не можем да гарантираме безопасността на фармацевтични продукти, химически вещества и медицински изделия, ако използваме единствено не животински методи, макар че бихме приветствали подобни развития, за съжаление това към момента не е възможно. Затова изследваме възможностите и имаме няколко програми, в които сме инвестирали в почапката на Хоризонт 2020 година, но и в Центъра за изследвания, за да видим какви са альтернативите альтернативните методи, които в бъдеще биха ни позволили да избегнем тестването на животни за експериментални цели и за това а, ние сме благодарни, че имаме директивата. по настояще и инвестираме в допълнителни разработки. Но има други области в петицията, които са извън компетенцията на Европейския съюз, попадат в компетенциите на държавите членки по правилото за субсидиарност и по силата на договорите. За това а, ние смятаме, че Европейския съюз няма нужда да реагира по тези въпроси, тъй като са извън нашата компетенция. Ние се опитваме да намалим и да прецизираме, а и да заместим в крайна сметка използването на животни за експериментални цели. И а, също мисля, че обясних защо не а, сме коментирали неща, които са извън нашата компетенция. Благодаря, госпожо председател, за даденото ми време да дам допълнителни разяснения. Благодаря ви за обясненията, госпожи, госпожа Стрикленд. Аз не исках да се изказвам по тази тема, обаче вашия отговор наистина ме кара да взема думата, защото тук се говори за зоофилия от нашата колежка, а вие говорите много продължително по е, експериментите с животни, но просто това не е темата. В такъв случай за какво служи комисията, ако тя просто не може да се занимае с член 13 е, от е, договора от Лисабон? В момента, в който евроскептицизма се засила все повече, аз просто се срамувам от такива отговори. Зоофилията в момента се засилва и мен ме е срам, наистина ме е срам, когато чувам такива а, отговори, които са в страни. Просто не говорим по темата. Намирам, че това е наистина а, жалко. Благодаря. Grazie anche alla collega Streffler io eh, propongo di valutare la decisione da adottare su queste due petizioni dopo Благодаря на колегите, които се изказаха. Бих предложила да изслушаме първо представенията на другите петиции, които са по подобна тема. И след това можем да чуем отговора на комисията ясно стана от изказването на комисията до момента, че все пак има ограничение на отговорностите. Деликатна е темата. Едва ли ще можем да от... затворим тази петиция веднага, но нека чуем останалите и след това да видим какво можем да направим като действие по отговора. И с това преминаваме към следващата петиция 1251 от 2012 1251 внесена от а, организация с нестопанска цел, която се занимава с а, а, лошото отношение към бездомните животни, както и петиция 1270 госпожа Шнайдер а, относно проява на жестокост към животни. Магали Гюсмар ще чуем от комисията директно, защото петици... подалите петицията не са тук. Заповядайте. Добър ден, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Аз бих искала да направя отговори си на полски. Комисия Европейска ма очевище свядомост. Европейската комисия, разбира се, е наясно, че някои държави членки нямат добър контрол по отношение на домашните животни и бездомните животни или уличните кучета по-конкретно. Въпреки, че член 13 от договора за функционирането на Европейския съюз а, създава възможността за пълно спазване на изискванията за доброто здраве на животните като се осъществяват различните стратегии на Европейския съюз. За съжаление обаче това не е правно основание, не може да се използва като изискване за всички въпроси, свързани с а, хуманното отношение към животните. Ето защо това не се регулира от европейското законодателство и остава една област за държавите членки. Европейската комисия подкрепя работата на Световната организация за здраве на животните, която цели да се оформят изисквания за уличните животни, като се въведе изискване за идентификация на домашните животни, също така и методи за разчитане на тези идентификации. А, всичко това а, трябва да е задължение, за да може а, да има изобщо собственост на домашни животни. Всичко това е въведено от 2009 на, насам. Има и нужните усилия в областта на обучението точно за да има контрол в областта на уличните животни. Все пак обаче всяка държава членка като член на Световната организация за здраве на животните може да прецени сама как най-добре да използва международните насоки в собствената си територия при определените обстоятелства. Разбира се, Европейската комисия продължава да си сътрудничи и ще го прави в бъдеще с Световната организация за здраве на животните по този въпрос. Що се отнася до стратегията на Европейския съюз за хуманното отношение към животните за годините 2012-2015, комисията смята да подготви и проучване за състоянието и на кучетата и котките, които са обект на търговска дейност. След като се завърши това изследване, ще преценим дали могат да се направят последващи стъпки по този въпрос като разбира се се отчитат принципите на субсидиарност и пропорционалност. Също така, в отговор на очакванията на неправителствените организации и широката общественост, в края на октомври месец ще организираме първата европейска конференция за доброто отношение към кучетата и котките в Европейския съюз ще има дебати по време на тази конференция, както и ще бъдат представени резултатите от изследването. То би трябвало да е готово следващата година. Тази година се поръчва, до година трябва да е готово. И това ще бъде и принос на комисията за способстване на за дебатите по тази тема. И други дейности предприемаме за подкрепа на редовните стратегии за а, информация и повишаване на информираността за състоянието на кучетата и котките. Например, в подготовката на интернет страница на име Кародор. Това е информационна платформа, която цели да се следи броя на кучетата. И целта е да има отговорна собственост на домашни любимци, което е един от основните елементи за доброто, добруването на животните, на кучетата и копките в Европейския съюз. Благодаря много. Има ли желащи да се изкажат по тези две петиции? Струва ми се, че тук отново имаме същия общ подход от страна на комисията. И това, което каза господин Кузма, е много ясно. все пак наистина става въпрос за точната формулировка на член 13. В много голяма степен това ограничава действията ни, не позволява на Европейския съюз на комисията да се намесва с оглед на начина по който са очертани правомощията. Също така се подчертава как тези компетенции, тези прерогативи са на национално равнище. Можем ли сега да минем към следващите две петиции и накрая ще се опитаме да направим една оценка на състоянието. Петицията 1254, внесена от граждани с френско гражданство, от името на Галгус Етик Йоп, подкрепена от 19629 подписа. Имаме ли някой, който ще се изкаже? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Тук искаме прилагане на европейското законодателство за защита на животните. Това законодателство е доказателство за модерното право за животното. Става въпрос за възприемането на благоприятни мерки в тази област. За съжаление обаче тези мерки се оказват неефективни, именно защото не са правно обвързващи, така както и европейските парламентаристи признаха това наскоро. Искаме в петицията в кратки срокове създаване на анкетна комисия за действителното положение на животните във всички области на дейности. Искаме също така да се извърши анкета върху всички травми на европейските граждани, свързани с насилието по животните тези травми водят някои от нашите съграждани да извършват е, действия извън закона. Във връзка с поставянето или не на животните в лаборатории. Втория момент средносрочно създаване на Европейска обсерватория за защита на животните и за хуманното отношение към тях и защо не създаването на една самостоятелна структура за е, хуманното отношение и е, защитата на животните. Както и при предишните петиции, отговора на Европейската комисия е неподходящ. Говори се за право на европейските граждани да се спазва европейското законодателство. Европейската комисия ни говори за член 13, за хуманното отношение на животните, но по-скоро за кучетата е, и котките. Благодаря, че ми дадохте думата. Благодаря. Отново госпожа Кузма за комисията? Благодаря, госпожо председател. Отговорът на комисията е на практика същия, като при предишния отговор, а именно, че комисията не разполага с правно основание за да действа. Всичко това е от правомощията на държавите членки. Член 13 от договора за функционирането на Европейския съюз поставя изисквания за хуманното отношение към животните, но се прилага единствено до държавите членки. Т.е. държавите членки са длъжни да приложат тази разпоредба. За това комисията не може да реагира. Благодаря. La колега Стрихлер. Госпожа... Колегата Стрихлер. Никак не съм съгласна с казаното, защото член 13 от Лисабонските договори наистина говори за изисквания за хуменно отношение към животните. А когато едно животно страда, това означава, че разпоредбата не е спазвана. Животните се считат за чувствителни същества. Така че мисля, че тук става въпрос наистина за липса на добра воля. Просто не, не, липса на желание да се разбере какво се казва в член 13. Искам да поздравя вносителите на петициите за хуманното отношение на животните и в частност за кучетата. Имаше 20 000 е, подписали. Знаете, госпожо председател, че в Испания хиляди хрътки са измъчвани от собствениците, когато е, се оказват негодни за е, лов. Дали трябва наистина да показваме картини и филми на комисията, за да се събудят. Аз съм виждала филми и снимки, наистина е нетърпимо. Нека да ви обясня за какво става дума. Ловците притежават хрътки за лов. Добре, няма проблем да се ловува. Обаче трябва да се знае, че когато тези ловни кучета вече са негодни или не дават достатъчно добър резултат, ловците се чувстват унизени и трябва да наказват тези ловни кучета. Какво означава това наказание? Аз го видях техниката на пияното. Т.е. те закачат хрътката на един клон с въже, което е достатъчно късо, за да може едвам-едвам да стъпва на, на земята кучето и, и накрая кучетата всъщност се е, обесват сами от бесилие или пък им се пръскат в очите с киселина, или в кладенците се пускат, или мога да продължа, мога дори да ви покажа картина от всички тези изтезания. Добре, съгласна съм, комисията не може да направи нищо, но в един момент просто трябва да се спре да се говори, да се говорят подобни неща. Съгласна съм, че трябва да се пази суверенитета, разпределението на правомощията, но когато държавата член, е, е, успява да бъде принудена от комисията, за да има хуманно отношение, решение за а, транспорта а, на кокошките, за да има достатъчно а, големи а, клетки при транспорта на кокошките, защо да не можем да действаме и тук, след като всичко това понякога се случва и пред деца? Аз нямам нищо против ловците. Понякога ловците се държат чудесно с техните кучета. Аз съм внесла една писмена декларация пред Европейския парламент, за да искам а, прекратяване на това малтретиране на хрътките. И тази петиция няма нищо общо с ловците. Просто става въпрос за това да се прекрати изтезанието на хрътките. Това засяга милиони хрътки и всички говорят за това. Европейските граждани трябва да го знаем, продължават да бъдат чувствителни, съвсем по-чувствителни към тези проблеми. Не могат да разберат защо Европа остава ненаказани тези явления. Моля Европейската комисия да погледне положително на тази петиция и да разгледа, ако трябва и на място, тези действия на жестокост. Аз мога да дойда с вас, ако искате. 20 000 души са подписали петициите и те имат правото да бъдат чути и да получат отговор. Аз ви моля да не се криете зад правомощите на държавите членки. Прекалено лесно е. Не ви карам а, да. А, нищо повече, освен да поемете отговорността си и съответно да действате за Европа отговорно и да прочетете правилно член 13 от договора. Благодаря. Благодаря. Друг, който да иска да се изкаже? Госпожа Акен. Съвсем нещо кратко към комисията. Според член 13, който не веднъж се спомена, Все пак става въпрос за наше правомощие. Ние можем да направим нещо. Не става въпрос за област, която нямаме първо правомощия. Не разбирам защо казвате, че нямаме правомощия, при положение, че точно в договора пише, че имаме такива. Не мога да разбера защо просто трябва да игнорираме член 13. Госпожа Москардини има думата. Ами, просто искам да а, потвърдя, че член 13 е много ясен и комисията не може да си затваря очите пред факта, че съществува такъв член в договора – На въпроса за сексуалните отношения с а, животните, а, определено а, знаем, че тази част се отнася до а, а, този въпрос. Трябва ли наистина да прожектираме филми, защото там се говори, е, ясно става става ясно какво е малтретирането на животните. А, абсолютно не, не, неприемливо е. Uh, sorry. I was uh, asking to Mr. Law Извинете, аз а, uh, исках да попитам господин Ло дали можем да изискаме становище, но трябва да се обмисли Струва ми се, че можем да преминем към последната петиция в тази група и след това да чуем изисквания по всички. За последната петиция сред нас е господин Ектар. Госпожо председател, уважаеми членове. Моето име е господин Актар и искам от името на нашата организация да благодаря за тази възможност да се изкажа пред вашата комисия. Нашата председателка, госпожа Криста Бланка, нямаше възможност да участва днес поради болест. Уважаема госпожо председател, почитаеми депутати, през юни 2012 година, след като няколко месеца ги събирахме, ви връчихме 1 милион 103 248 подписа. Петиция 971-2012 беше инициирана с много сериозно желание за действие, за да може да се ограничи 8 до 8 часа пътуването на животни, които се транспортират за клане. Както стана ясно, те много често биват превозвани без необходимите вода, въздух или храна. Но най- сериозният въпрос за нашата организация, е, организация Animals Angels беше продължителния транспорт. Не става въпрос за прилагане на законодателство, а, тъй като в настоящия и му вид законодателството не е достатъчно за да предотврати такива а, не, а, неправомерни действия. 1 милион 103 хиляди 248 души а, се подписаха под а, това, тази а, петиция. Също така и а, много а, депутати се присъединиха, съвета на Европа се присъедини, но за съжаление анонимният глас на европейските граждани и парламента не са достатъчни, за да предприеме комисията каквото и да било. От миналата година над 50 въпроса са подадени от депутати към комисията и отговорите показват липса на заангажираност, апатия, дори липса на разбиране за въпросите. Искаме да помолим комисията ви да действа както смята за най-добре, за да призове комисията, Европейската комисия на свой ред да се пред приеме необходимото действие за разрешаване на този въпрос и да се даде отговор на тази петиция. И накрая искам да, да цитирам Ганди, че величието на една нация и етическия напредък могат да се преценят от начин по който се отнася едно общество към животните. А, това а, изменение обаче не се вижда в а, другите институции, както в парламента. Нека продължим напред. От името на нашата организация благодаря за времето, което ни отделихте и за възможността да се изкажа пред вас. Благодаря. Благодаря и на вас. Думата има господин Симонин. Благодаря, госпожо председател. Без да искам да правя перифрази, на отговора на Европейската комисия искам само да напомня, че вече съществува законодателство за продължителността на транспорта на животните е от доста време, но то трябва да се промени. Комисията е предоставила доклад през ноември 2011 година, именно по въпроса за превоза на животните. Във всички аспекти, социално-економически, технически. технически Позицията на комисията е най-също 2011 година, а именно, че не възнаварява да се предлагат промени в законодателството, защото минем, мислим, че все още има много неща, които могат да се приложат в настоящото законодателство. И не става чрез добавяне на законодателство. Хуманното отношение няма да се подобри. Сега, за да допълня написаното, нека да напомня, че от 2011 година комисията вече възприе доста конкретни мерки извън законодателството. Това са доста важни мерки. Има решение на комисията, прието по начина по който държавите членки трябва да докладват броя на инспекциите и видовете нарушения. Това е много важно, защото това позволява действително на комисията по-добре да разбере какво се случва с усилията на държавите членки по контрола на превоза на животните. Освен това има и други действия. Опитваме се да насърчим заинтересованите страни да развиват добри практики в областта на превоза на животните. Имаше наръчник по този въпрос за отношенията към говедата по време на превоз. Комисията освен това организира една много голяма конференция тази година по приложението именно на законодателството за транспорта на животните. Освен това, доста сериозен технически труд се извършва. Има сери... редовни заседания с експертите от държавите членки по съвсем конкретните мерки на приложение – и разбира се, мерки, които бих нарекал контролни, в смисъл инспекция за приложението на регламента и когато е необходимо също така се откриват и процедури за нарушения. Ето това е по същество позицията на комисията. Благодаря, госпожо председател. Грация. Че qualcuno che richiede la parola? Някой друг иска ли думата от членовете на комисията? Няма колеги, които искат да вземат думата. Вносителя на петицията има право на отговор. You your... Много ви благодаря за отговора. Искам да добавя, че сте прави, че макар, че има доклад от 2011 година, много се е случило тогава насам, тъй като това е един много динамичен въпрос. Миналата година на 6 юни 2012 година 1,1 милиона подписа са внесени. Също така има и писмена декларация от миналата година. Това са две събития от 2011 насам. Много неща са се случили. Голям напредък до известен смисъл, но от комисията казват, че по-скоро има проблем с отчетността на държавите членки към Европейския съюз. Но в един отговор на Европейската комисия към по въпроси от европейските депутати, комисията всъщност заявява, че няма възможен начин да се установи дали е вярно това, което пише в докладите. Тоест, ако се види нещо съмнително, се праща писмо а, и може да не се получи адекватен отговор. На второ място се каза, че има указания, насоки за добри практики, но това се основава на допускане, че съществуващото законодателство работи ефективно може да има усилия за по-доброто прилагане и, и а, принудителното прилагане на законодателството, но нашите а, екипи по разследвания на подобни случаи установяват, че дори при чудесно налагане на законодателството, просто механизмите не са достатъчни, за да се облегчи положението на животното, как, е, животните. Както а, имаме сведения, някои а, животни се транспортират продължение на няколко дни, което е един безкрайен период за тях. Благодаря. Никой друг не иска да вземе думата. Вие не сте депутат. Това е дебат предвиден за депутатите, така че съжалявам, не мога да ви дам думата. Сега по петицията, която разглеждахме, въпросите, които са повдигнати, са някакси обесмислени от отговора на комисията, защото комисията твърди, че няма компетенции. Основно става въпрос за последната тема, когато говорим за неспазване на законодателството и се спомена, че над 1 милион подписа са положени под тази петиция. Тази петиция е свързана с нарушение на законодателството, що се отнася до транспорта на животните. А пък по въпроса за хуманното отношение към животното, комисията каза, че по настоящем приложимите разпоредби гарантират хуманно отношение към животните, стига да се прилагат по адекватен начин, по правилен начин. Що се отнася до жестокостта към животните, до насилието към животните в лаборатории и в контекста на експерименти и вивисекция за научни цели, комисията отговори че отново няма специфична компетентност по въпроса, но в Европейския парламент вече бе взето решение, че ще се внесат модификации в съществуващия регламент, за да може да се поправи ситуацията на жестокост към животните. Но това няма да попречи на използването на животни за научни цели. Носителите на петицията, които присъстват в тази зала, получиха този отговор. Има и други въпроси повдигнати от гражданите, от носителите на петициите по целия този блок. Техните въпроси са свързани с хуманното отношение към домашни животни, улични животни и други видове животни. Отговора на комисията по този въпрос отново бе, че това не попада напълно в правомощията на Европейския съюз и на комисията. Позоваха се на член 13 от Лисабонския договор, който, който дава правомощия на Европейския съюз по въпросите на хуманното отношение към животните. Има конкретни въпроси, които попадат в компетенцията на Европейския съюз. Те са свързани с транспорта на а, животни, с риболова, с а, а, животновъдството по принцип в Европейския съюз. Тези правомощия са ясно дадени на Европейския съюз, прехвърлени са към Европейския съюз. Оплакванията, жалбите, които получаваме, ясно изискват от нас да упражним правомощията си, да си изпълним дълга и вероятно да окажем натиск за по-широко тълкуване или за промяна на тълкуването на съществуващите разпоредби, кои, като това тълкуване ще отговаря по-конкретно на разпоредбата на член 13 за хуманното отношение към животните мисля, че трябва да се обърнем към комисията и да помолим за ново тълкование на член 13 и можем направо да се обърнем към комисията с изискване за отговор на този въпрос на пленарно заседание, защото комисията не е твърде далеч от разглеждането на този въпрос. Ние слушахме техните отговори днес, но през 2012 година от комисията говореха за план за действие който да се види по какъв начин може практически да се определи приложното поле на компетенциите на Европейския съюз в областта на хуманното отношение към животните. Това е силно искане, отправено от много граждани на Съюза и смятам, че ние имаме право да попитаме какво се е случило от 2012 година насам, тъй като има вече някакъв мониторинг, с оглед на това упражнение дали се стига по някакъв начин до нова визия за принципите на Европейския съюз. Ние не можем да си затваряме очите, не можем да се позоваваме на а, неправилно тясно тълкуване на европейското законодателство, при положение, че има толкова много жалби от европейските граждани. Затова предлагам на колегите да се позамислят и да се запитат дали не е вече време ние да предприемем такава стъпка и да помолим комисията за тълкователен отговор. Тоест, ние трябва да зададем въпрос към Европейската комисия да определи по-конкретно какви са компетенциите на комисията по въпросите на хуманното отношение към животните. Виждам, че няма възражения срещу това мое предложение да зададем такъв въпрос към комисията. Благодаря ви за подкрепата към нашата парламентарна комисия. Благодаря и на вносителите на петициите предвид факта, че едната петиция има над 1 милион подписа, другата около 20 хиляди подписа, справо сте тук и искате нашата подкрепа. Сега можем да продължим към следващата точка от дневния ред. Петиция 1040-2012, внесена от британски гражданин във връзка с предполагаемо нарушение на конвенцията от Орхус от страна на британското правителство. Ще кажа само няколко думи. Но първо, нека да чуем Джейн Грин. Имате думата. Thank you for this opportunity. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа. Към момента общностите в Обединеното кралство получават отказ да участват в ключови решения, засягащи околната среда. Моя интерес е свързан с нулевите отпадъци и аз имам собствен опит за вземането на решения по инфраструктурни проекти в Англия. В Устешър, в Хърфърдшър има конкретни примери от скоро. Много местни а, органи на самоуправлението разработват инфраструктура за обработване на отпадъците чрез частни а, финансови инструменти частно финансиране. Затова основният начин за участие на общността е чрез публичния процес на обсъждане. Но има голяма тайнственост, която обгражда подобни договори. Има клауза за конфиденциалност в тях и това пречи на обществеността да разбере какви са аргументите полза на околната среда, какви са ползите и какви са разходите. Много от тези компании използват скъпоплатени адвокати, за да защитават интересите им и местните местните общности не разполагат с ресурси, за да имат собствени адвокати да се противопоставят на тези аргументи. За други типове случаи в околната среда се дава безплатна правна помощ, но не и в тези конкретни случаи, за които говоря. По този начин се пречи на обществеността да участва в обсъжданията, тъй като има клауза за конфиденциалност, няма до момента правна помощ, а би трябвало да има в подобни случаи за вземане на разрешение за строеж на инфраструктура за управление на отпадъците. Сега Европейския съюз е задължил а, европейските държави да преминат към рециклиране, компостиране, а не толкова инсинериране и депа за отпадъци. Дневният ред за ефективно използване на ресурсите в Европа се очаква да засили тези усилия още повече. Много европейски граждани осъзнават, че рециклирането е добро и също им спестява средства. В Англия около 70% от хората, които рециклират, усещат тези ефекти. Има доходи, които хората могат да генерират от а, рециклирането. Самите рециклиращи предприятия могат да продават продуктите от рециклирането. А, тоест, чрез комбинирането на двата варианта има по-гъвкав модулен а, модел на а, управление на отпадъците. Има обаче много а, договори, които ползват частно финансиране. Те са дългогодишни и за 15-те години в един договор са внесени над 54 изменения, които са стрували 49 милиона лири стерлинги и общо взето много от преработвателните предприятия усещат, че рециклирането е по-скъпо от депонирането. В Обединеното кралство и в Европа има прекален капацитет за мощности за инсинериране, за изгаряне на отпадъците, т.е. Обединеното кралство може да използва вече наличните в Европа и в, на собствена територия мощности и да засили рециклирането. Много от гражданите искат да участват в заседанията на местния общински съвет, що се отнася до отпадъците, но гласа на гражданите не се чува лесно. Има голямо лоби е, на а, фабриките, които изгарят, които инсинерират. Те убеждават много успешно местните власти да градят нови инсинератори и тези гласове се оказват по-силни от протестите на местните общности. Има липса на ясна информация, което прави невъзможност за местните общности да разберат какъв е смисъла от зеленото рециклиране. Има договори за инсинериране, които продължават между 25 и 30 години и всеки от тези договори на стойност повече от 1 милиард лири стерлинги има много изисквания за гаранции, които трябва да се внасят за инфраструктура в Министерство на финансите и по този начин, за да се правят тези гаранции, местните общински съвети внасят милиони лири ристелинги. Има огромен търговски риск частния партньор да не може да се справи. Това включва риска от по-високо рециклиране и излишен капацитет и мощности. Това също така е свързано с риска от промени в европейското законодателство. Може да, да се стигне до забрана на пластмасовите опаковки и така нататък в европейското законодателство, което да окаже по-нататък въздействие върху рециклирането. За тези рискове никой не уведомява местните общности. В тръжните процедури не са предвидени обществени обсъждания, не се разяснява а, какво се включва в тази тръжна процедура, теглата, тежестите на факторите за оценка на а, офертите също не са обект на обсъждане с общността. И а, години са необходими, за да получиш достъп до текстовете на тези договори, дори след като някои от тях са били изменени, което а, всъщност обезмисля а, публичния надзор на тези договори. Също така заявките за строеж, за разрешение за строеж също не са обект на подобни обсъждания с общността. Ако една компания нейните права са нарушени, тя има право на обжалване, но не и гражданите. Те нямат такова право. И когато гражданите повдигат пред съда въпроси, те се озвават в позиция на виновните. Сякаш те са а, съдени, а не от срещната страна. Дори с много набиране на средства, местните общности могат да си позволят съвсем малка професионална помощ от опитни адвокати. От друга страна, кандидата за разрешение а, плаща много, а, стотици хиляди на експертни адвокати, като много от тези средства се плащат и от местните общински съвети. Доколкото аз знам, в конвенцията от Орхус се предвижда право на гражданите да получават информация. Местните органи трябва да разпространяват активно тази информация и на самото ранно развитие на процеса трябва да се получава тази информация, а не да се стига до съд, защото в крайна сметка в съда много често местните общности не получават правосъдие. За това искам да се признае, че Обединеното кралство нарушава а, принципа за достъп до правосъдие в конвенцията и също така се надявам съда да разгледа тези процедури, които са нарушени в а, Обединеното кралство. Много от а, договорите приближават края си, но тъй като е много скъпо да се наемат адвокати, аз искрено моля съда на Европейския съюз да наложи мораториум върху тези проекти, докато се провеждат разследвания по нарушенията. Благодаря ви. Eh, Благодаря много. Даваме думата на комисията сега. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Трудно е за комисията от информацията, предоставена от петицията, да разбере къде са а, договорите, проектите за договори с инсинератори от настояща гледна точка на а, процедурите. Не е ясно на кой етап от процедурите процеса се намират договорите и дали на този етап би било възможно а, да се спрат, разгледат. Най-общо законодателството на Обединеното кралство гарантира участието на а, широката общественост при а, тези процеси, като има предвидена оценка на а, въздействието върху конта среда, различни механизми на контрол. Но въпросът е дали а, процеса на вземане на решение е достатъчно напредно или не и къде се включва ролята на настоящата директива за оценка на взето върху околната среда. Ето защо комисията би искала малко по-целенасочено да се разгледа тази идея, за да видим къде стои точно от правна гледна точка. На този етап от предоставената информация не можем да дадем на преценка. В Великобритания в случаите, където се отказва достъп до документи, има много а, а, ясен процес предвиден. А, за обжалване. От информацията, която се предоставя, не става ясно дали има обжалване на липса на предоставяне на информация или не. А един такъв, една такава жалба би дала възможността на комисията да проучи тази, този процес и информация и особено при създаването на такива разрешителни за строителство Дело номер C217 от 2009 а, дава тази възможност, че е, там виждаме, че имаме решение, а, че при определяне на предоставянето на а, услугата а, съответните институции а, вземат а, своите решения, като нямат, а, не подлежат на а, задължени за предоставяне на информация във връзка с оформянето на тази услуга. Що се отнася до достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда, комисията споделя опасенията на вносителя на петицията относно прекалено скъпата процедура за съдебен контрол в Англия и счита, че това е в нарушение на изискванията на директивата. Този въпрос отнесе до съда съгласно член 258 от договор за функционирането на Европейския съюз. Въпреки това, комисията би желала да отбележи, че не са на лице достатъчно доказателства, че самият процес на съдебния контрол, ако британските граждани могат да си го позволят, не би им позволил да упражняват адекватно правата си на достъп до правосъдие съгласно директивата. Ако а, съда на европейските общности следва този принцип, тогава а, ще се наложи на кралство да а, спази задължението да се а, намалят тези разходи, както се иска и от а, подалите петицията. Благодаря много. Сега трима желащи да се изкажат. Госпожа Аркен, господин Кашмен но ще започнем с госпожа Аркен. Благодаря, господин председател. Два случая имаме от а, гледна точка на тази петиция. От една страна а, инсинераторите като цяло. Това не се провежда като процес нито в Великобритания, нито в Дания, в съответствие с европейското законодателство. В моята държава, Дания, сме много напред в инсинераторите. Възползваме се чудесно в нашите електроцентрали от възможността за изгаряне и инсинерация, но това не е правилният начин за действие. Но има един друг въпрос в тази петиция. Това е конвенцията Орхус, която дава на населението достатъчно право за получаване на информация и право да подаде жалба в съда. И мисля, че комисията ни даде един сравнително честен отговор в писмен вид в момента. Хубаво е, че те поддържат твърдението, че тази възможност съществува, макар да не въжи съвсем за европейските институции. Все още предстои осъществяването на този достъп до правосъдие и по отношение на европейските институции. Но и на двете нива и а, като въпрос свързан с управлението на отпадъците, както и въпрос по отношение на конвенцията от Орхус. Това е важен въпрос, а, който ще гарантира доброто, пълното участие на гражданите в такива важни теми, като околната среда. И наистина е, наистина, наистина е много потискащо, а, а, че не се радват а, европейските институции на това, че искат да участват гражданите, а напротив се опитват да ги ограничат. Така че а, благодаря на комисията за отговора и смятам, че трябва да продължим да следим тези въпроси и те да представляват тема на нашата работа. Тук а, имаме а, подкрепата на комисията, но не винаги е така. Така че нека да продължим да настояваме за спазването на конвенцията Торхус. Благодаря, господа Оркен. Има думата следващия оратор. На баска територия управлението на отпадъците стана политически дебат и социален дебат от изключително значение. Има дори упреци срещу публичните власти в парламента. В целия този процес ние следим развитието на въпроса и дори в едно самостоятелно правителство се сблъскваме с проекти за градски терени за отпадъци. Какво става ясно? Възможността обществеността да има информация, да се допитва до, до обществеността, всичко това привлича много силно вниманието на гражданите, за да могат наистина да се проследяват отблизо всички политики. Понякога има опити за бързо одобрение на тези проекти без обществено допитване, а това е много опасно. Така че държа да благодаря на носителя на петицията за това, че се повдигна този въпрос. Мисля, че комисията трябва да си е, направи съответните заключения. Всеки път, когато става въпрос за опазване на околната среда и в частност за е, управление на отпадъците, Комисията трябва да се уверява, че държавите членки наистина прилагат най-строгото законодателство и процедури във връзка с представителството на гражданите и на местните органи в процеса за вземане на решение. Това е същински проблем на много места. Благодаря. Господин Кашмар. Благодаря, господин председател. доста заинтригуван съм от този случай. Ситуацията е в моя регион в Обединеното кралство и подалите петицията са от Уест West Midlands. що се отнася до прегледа на регламента за широк достъп до документите, ние наистина сме направили всичко, направили всичко необходимо, за да бъде в съответствие на конвенцията от Орхус. Аз мятам, че в петицията е очертан много логично случая и аз бих призовава комисията да, отвор, да остави тази петиция отворена. Два принципа а, са засегнати. От една страна, случай трябва да бъде подаден в Европейския съд и а, нищо не трябва да подрива съдебния процес, който се осъществява. Втория въпрос е следния – ако нямате достъп до тайна информация, конфиденциална информация или пък до големи средства и фондове, вие фактически няма как да участвате в демократичните процеси на вземане на решение в, на местно, регионално или държавно равнище. Ако да речем искате да успорвате решение във връзка с а, а, даден инсинератор и не ви давате информация, която е част от самите тръжни процедури, как изобщо може да го успорвате? От комисията сме чули, че понякога отнема години да се стигне до достъп до, до информация, която след като се предостави, всъщност се оказва редактирана, за да се защитят дадени търговски и интереси. А как могат а, обикновените хора да защитят своите интереси при такива а, процеси. Така че това са два или даже три а, основни причини да остане тази петиция отворена. Но най-важното е, че на хората им се оказва достъп до информация, която а, иначе би им би била правно основание за тях да вземат решения по различен начин на регионално равнище и понякога не само в малките общности на местно ниво. Що се отнася до правната помощ, знам какъв е отговор на комисията там, но все пак имам против казаното от комисията и това е в частта, че в петицията няма информация за правилата за участие на общността в Великобритания. бих казал, че преценката от страна на тези власти трябва да бъде, да бъде в полза на гражданите. Има ли други желащи да се изкажат? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам тази петиция. Следващото ни заседание е в Страсбург. Европейския парламент ще приеме много важно законодателство и измененията в директивата за оценка на взаимство върху околната среда разглеждайки съдържанието на измененията, начина по който парламента е решил да създаде задължение за прозрачност на властите, е много важно, за да може да има информация за гражданите в целия процес, да има доказателства за альтернативните технически решения, за това как парламента е решил да опише и а, определи а, фирмите или организациите, които ще извършват оценките на въздействието. Начинът по който сме описали конфликта на интереси показват всичко това. И аз не го а, аплодирам, защото сега разбирам защо имаше толкова много изменения в доклада и сега разбирам, че нашите държави членки, нашите публични органи най-накрая ще бъдат ограничени в действията си правомерно в интереса на а, гражданите, а ще трябва да действат в интереса на фирмите и се надявам, че комисията най-накрая ще преоснови това а, стеснително отношение а, по всички случаи, които идват не само към а, нашата комисия по петиции, но всъщност а, са нарушение на моралното а, правилно а, поведение и отношение, което, което позволява проекти. А, с добро въздействие върху околната среда. Благодаря много. Следващия оратор има думата. Благодаря много. Първо искам да подкрепя казаното господин Кашман по този случай, кое вероятно за първи път се случва. Благодаря много. В Устършир, в Халтер Грей, участвах в този проект. Не става само въпрос за финансовата страна, която не получава отговори. Аз съм се опитал а, какви ли не а, данни да, да достъпя, но без никакъв успех. Всичко явно е тайно. Но има и още един аспект. Този инсинератор е а, построен върху а, едно сметище, от което се. А, а, къде, където има метан. Как може да се построи инсинератор върху място, в което се изпарява метан. Има ли изобщо безопасност в това отношение? На следващо място става въпрос за един защитен вид, който е съществувал а, на мястото, вместо да се а, вместо да говорят с мен, те а, отиват и лавят въпросните видове а, изцяло незаконосъобразно, защото а, е необходимо специално разрешение за преместването на този вид. А, те не са имали а, подобно разрешение, така че в целия случай в Картобари е изцяло изцяло а, незаконен и този защитен вид а, тритон, за който става въпрос, е а, една част от а, цялата несправедливост. Благодаря. А, други желащи да се изкажат? Тогава се връщам към подалите петицията. Госпожа Грин, за отговор, заповядайте. Yeah, I've been very pleased with the много съм удовлетворена от дискусията. Искам да кажа, че имаше препратки към а, а, информационни комисии и така нататък, но а, мисля, че подобни усилия не могат да прескочат а, клаузите за търговска тайна. Тези случаи в Халтърбари, а, там се твърдеше, че ще се вземе решение, може би октомври, 4 октомври, обаче вече 5 години тъкат тези а, преговори, даже ако се върнем в самото начало, вече са 15 години и няма нито един договор, а, който е а, под подписан до момента с подобни изисквания, никакъв репер за сравнение, нищо, което да ни окаже какви трябва да бъдат изискванията. Благодаря ви за дискусията, беше наистина осветляваща. Благодаря ви. На, благодаря на вносителя, че повдигна този въпрос на нашето внимание. Благодаря на колегите за проведената дискусия. Ясно е, че тази петиция трябва да остане отворена с оглед на изложените факти и е, в очакване на решението на съда. Съда вече е помолен да предостави тълкование, затова трябва ние да изчакаме и съдебното решение. Ще очакваме и повече информация от комисията по изхода на това дело. Господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. Исках да кажа, че съм съгласен с вас. Трябва да остане отворена петицията, защото наистина трябва да изчакаме решението на съда по отвореното дело, но ние трябва да го задържим още малко повече и след решението на съда, защото а, изискванията за публичен достъп до документи не са в а, съответствие с конвенцията от Орхус и заради това може да се наложи, че петицията ще остане много по-дълго време отворена а не само а, до излизането на съда с решение. Благодаря ви, съгласна съм. Можем да приключим с дискусията към момента и да а, благодарим на госпожа Грин за намесата. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Десета точка доклад относно проучвателната мисия в Дания. Това е а, обмен на мнения. Имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Изчели сте, предполагам, доклада. Първо искам да започна с един коментар – че а, министрите и а, шефа на полицията бяха поканени на среща с нас, но те не дойдоха. Единствено министърката на социалните грижи а, в писмен вид отговори, че не може днес да присъства. Другите също бяха поканени, но те не отговориха, че не могат да присъстват и ги няма също време. Искам да а, коментирам по някои въпроси, които възникнаха през последните няколко седмици. А именно, каква е ролята ни на Комисията по петиции? Да правим проучване, изследвания във връзка с евентуални нарушения на гражданските права, дадени по договора и сътрудничество с национални, регионални или местни органи на управлението. Именно заради това един европейски гражданин може да внесе петиция пред Европейския парламент. Щом петицията бъде получена, тя се разглежда от нашата комисия и се заявява дали е допустима или недопустима мисията. Какво са посещенията които установяват фактите, прочвателните мисии. Това са правомощия дадени от председателя на парламента. Това е делегирано правомощие на нас. Делегацията се състои от официални членове на Комисията по петиции и тези официални членове назначават ръководител на делегацията. Обикновено, казвам обикновено, тъй като в този случай не, се, не стана, има и служебни представители, членове на делегацията, за да може те да потвърждават, че това, което ние виждаме, чуваме, го виждат и чуват и те, т.е. да потвърждават. И ние можем да действаме и да реагираме възоснова на информация, която ни е дадена за по съдържанието на съответната петиция. И крайна сметка ние не сме съд, ние не сме съдии. Съда е онзи, който решава в крайна сметка. Това е важно да се уточни. Искам да кажа, че към нас се обърна а, една от страните по една от петициите. Обикновено заседанията на нашата комисия обаче са достъпни за вносителите на петициите, а не за усрещните страни по тези петиции. От една страна, ние имаме правомощия да сигнализираме на съответните власти, че има проблем, да повдигнем тяхното внимание по отношение на проблем, с който те трябва да се справят. Това е ясно. В какви случаи можем да го направим? точно когато видим, че има нарушение на европейското законодателство, което включва и човешките права в конкретния случай. Нашата делегация не видя промяна в ситуацията. Аз и колегите се съгласихме, че със сигурност ще продължим работата си по този въпрос. Искам да ви уверя, госпожо председател, че към момента ние се надяваме да получим съдействието а, и а, на, на, на съответните органи това да доведе до подобрение на ситуацията на носителите на петиции. Сега искам да ви съобщя някои актуализации по петициите. Получили сме петиции които са декларирани, обявени за допустими. През февруари бяха обсъдени допустимите петиции. По време на февруарското заседание ние разбрахме, че въпросът е спешен, трябва да се отиде спешно в Дания и ние самите да чуем и е, с ушите си, да видим с очите си какво е положението. Някак си усетихме, че акцента на тези петиции не са свързани само с майките, бащите, майки, които са дъчанки, не дъчанки и така нататък. Това не са основните засегнати страни. Засегнати засегнатите страни са децата, защото става въпрос за малтретиране. И а, за това ние решихме да организираме веднага проучвателна мисия и да не е било, поне е било в най-кратък срок. Петициите касаят а, някои глави от а, Хартата на човешките права, някои права са нарушени, включва се Европейската конвенция за европейски права, както и универсалната Декларация за правата на децата и Конвенцията за защита правата на детето. Искам съвсем накратко да ви опиша структурата на делегацията на това проучвателно посещение. Бяхме поканили, разбира се, министъра на социалните дейности, министъра на правосъдието и началника на датската полиция. И макар, че бяхме а, пренасрочили датите на мисията, за да може да се срещнем с тези трима високопоставени представители. Те не успяха да дойдат. Е, така, оправданието беше, че нямали време, понеже било към края на периода преди лятната вакансия. До сега не сме имали министр, който да е отказал среща с делегация на Европейския парламент. Искам да спомена, че само няколко дни след поручвателната мисия получих бележка, че министъра на социалните дейности предпочитала да си стои в двора, вместо да се срещне с нас и по по-късно същия този министр намерила време да приеме делегация от Китай. За това искам да кажа, че явно е предпочела тази жена а, а, със своя двор. Явно морковите имат по-голямо значение от нас. Новия министър на социалните дейности също си мълчи, подобно и на министъра на правосъдието от самото начало – и съм сигурна, че ще трябва да разгледаме и тези въпроси с липсата на реакция. Госпожа Хекаруп, министра на социалните въпроси, знаеше за този проблем от 2007 година и ние допускаме, че министра на правосъдието също е осведомен и е знаел за този проблем към онзи момент, но за съжаление министра на правосъдието не казва нищо, не, не отговаря. Аз не успях да достигна до него. Никакви коментари не получихме от него, нито аз, нито колегите ми. Както е посочено през последното ни заседание през юли, заседанието, срещата, която проведохме в Министерството, на нея присъстваха някои високопоставени представители на министрите. Имаше доста въпроси, със сигурност тези високопоставени представители се опитаха да отговорят по силите си на тези въпроси, но ние със сигурност предпочитаме да говорим с министрите, защото в крайна сметка усещането ни бе, че а, останаха повече а, въпроси, отколкото се дадоха отговори. Всъщност, а, министрите ги нямаше, представителите бяха от конкретни области, които са специалисти в една или друга област. Това е важно да се спомене. По-конкретно, трябва да опиша ситуацията на вносителите на петиции. В нашия доклад, госпожо председател, ние споменаваме най-важните факти установяваме какъв е проблема, който сме установили, който сме изслушали и то съвсем накратко сме описали това в доклада. Имахме среща с носителите на петициите. Срещата продължи повече от 4 часа. Карлос вероятно си спомня. Не се осмелихме да, да кажем нищо. Беше сърцераздирателно. Историите, които изслушахме, разказите бяха сърцераздирателни. 90% от присъстващите бяха майки дъчанки и останалите 10% бяха а, майки, които не са от Дания, както и бащи които не са с датско гражданство. От самото начало разбрахме, че ядрото на целия проблем, с който се сблъскахме, е основно родителската отговорност, която е въведена през 2007 година. В, според нас лично, този закон за родителската отговорност е добър закон, защото дава достъп на детето и до двамата родители и обратното дава и на двамата родители достъп до детето. Но както ние разбрахме, практическото прилагане е свързано с много проблеми. Прилагането на закона за родителската отговорност. Неприемливи са изискванията както за детето, така и за майките, които са и дъчанки и недъчанки, но и за бащите, които не са дъчани. Сега малко по-подробно. Опитахме се да дадем най-важните факти в нашия доклад. Ако една майка иска да защити детето или децата си от баща насилник, не бащата бива съден в съда, а майката се явява в съда. Тя е съдена за това, че не съдейства на изпълнение на разпоредбите в закона за родителската отговорност. Тоест, ако някой вече не може да защити детето си, което е обект на малтретиране на насилие, аз призовавам всички вие да се замислите. И е, ще ви припомня отговора на едно от официалните лица, а именно, че в някои случаи е по-добре даже детето да е при един баща насилник. Ами тогава въпрос е само защото е мъж или защото е от датски происход ли е това? Дори нашите датски колеги признаха, че има някакъв вид дискриминация. Това е в обобщение, но имам и цитата, така че можем и да го цитираме по-късно. Към този проблем може да се добавят думите на един от представителите на омбудсмана по въпроса дали има дискриминация. Той каза, няма дискриминация, не се регистрира като такава. Това е отговора на член на кабинета на датския омбудсман. Що се отнася до предполагаемите действия, насилствени действия от страна на бащата, много от решенията, трябва да припомним, са били взети, защото са били практични. Тези мъже не се явяват е, в съда не са съдени, защото е непрактично. А обаче явно е практично да се съдят майките, които искат да защитят децата си. В някои случаи тези майки дори са вкарвани в затвора. В член 215 потвърденията за отвличане на дете. А не подлежи на обсъждане дори въпроса, че децата страдат защото се дават на а, бащата насилник или се озовават в приют. Те страдат и заради това, че не могат да виждат майките си, нито в настоящия момент, нито в бъдеще. Имаше един случай, който ни бе докладван, че в бъдеще въобще се забранява контакта на детето с майката. В други случаи когато майката иска да се премести да живее на друго място, тя загубва правата си върху детето, права на попечителство, защото трябва да се гарантира достъп на бащата до детето. Трябва ли да се забранява на хората да се преместват само поради тази причина? А защо бащата да не се примести някъде, където да е по-близо до детето? Често чувахме подобни въпроси. Също така искаме да отбележим а, член 35 от закона за родителската отговорност, където се казва, че детето може да бъде изслушано в съда, ако той изяви желание. Имало е случаи, в които децата са се явявали в съда и са били изслушвани, но това не е водило до никаква промяна. Ако щете вярвате, бащата е бил поканен да изслуша свидетелските показания на детето. И а, бащата също е свидетелствал. Бащата казва, че детето лъже, че той е под натиск на майка си и че всичко всъщност било наред. И по този начин бащата запазва достъпа си до детето а, и получава единствен попечителство над него в някои случаи децата при никакви обстоятелства не искат да се върнат при баща си след подобно съдебно заседание и детето всъщност разбира, че правата му са сериозно накърнени. Детето е разбрало, че е принудено да се върне при баща си. И в този конкретен случай детето е избягало от къщи. Имало е и група деца, които, цитирам, са били върнати у дома в Дания по, в очите на а, а, похитителя. Тоест, те са били похитени. Майките напускат а, страната в пълно съответствие с датското законодателство и в регистъра Фолкер детето е регистрирано като изнесло се от Германия. Майката има единствено попечителство върху детето. Датските власти с задна дата дават попечителството на бащата и обявяват за невалидно попечителството на майката и по този начин озаконяват отвличане на детето от бащата. Даже веднъж датските власти са наели високоплатен експерт, че, е, който казва, че децата трябва да се върнат в обичайното си място на пребиваване, макар бащата да не е получил попечителство, майката е напуснала законно държавата и е имала право да вземе детето със себе си. Друга, май... Е, друга група майки трябва също да бъде спомената. Това е малка, малобройна група, е, но това са били майки, които насилствено са получили медикаменти, са били накарани да приемат медикаменти. Е, нали, става въпрос да обменяме мнения, да ви осведомя за какво става въпрос в доклада. Затова трябва да спомена накратко някои заключения, до които стигнахме. Виждаме, че въздействието на закона за родителските права влиянието е диспропорционално, що се отнася до майките. Датските бащи по-конкретно имат много силни права за попечителство спрямо майките и също така недачаните смятат, че са дискриминирани от датските власти. Искам да ви припомня, какво каза представител на датския омбудсман. Той каза, че няма дискриминация, не е регистрирана като такава. По-конкретно, това води до а, незачитане на правата на самите деца, както видяхме самите ние. Майките считат, че настоящото датско право не предлага възможности за тях да защитят децата си от баща наси... бащи насилници. Дори майките могат да загубят правата на детето си попечителството, защото искат да се преместят на друго място. Има и дъчанки, и недъчанки, които са били заплашвани или пък са били съдени по силата на член 215 в съда до нашето внимание бяха сведени много наказателни е, дела и просто примери на престъпно поведение, за които ние осведомихме датските власти. Колеги, ние изготвихме списък с препоръки. Искам да спомена две много важни неща според нас. Ние призоваваме Дания да а, спази своите резолюции и конвенции, които е приела и напълно да наложи Хакската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и също така да а, спази напълно Конвенцията за защита на детето. Също така искам да подчертая, че ние спешно искаме да се преразгледат тези случаи за родителски права и за отвличане на деца, така че да се спазят правилата за основните права на хората. Хартата на основните права трябва да се зачита. За това закона за родителските правомощия, за родителските отговорности да се преразгледа така, че да има равнопоставеност, равно третиране между дъчани и недъчани. Тук ще спра, госпожо председател, аз мога да говоря още много. Искам да подчертая, че съвсем актуален доклад получих днес, един сигнал днес постъпи при мен. 250 страници документ получих от датски гражданин и той помоли да споделя документа с всички вас. Аз нямах времето днес да го разпространя, но в следващите дни ще го направя. Госпожо председател, съм сигурна, че всички разбираме важността да подкрепим тези вносители на петиции и техните деца. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Бертман. Колеги от делегацията, искате ли да вземете думата сега или после? После. Добре. Първо госпожа Луп има думата. От името на комисията. Excuse me, if we are speaking of human... Извинявайте, говорим за а, човешки права и защита на децата не трябва аз да взимам думата, мисля. Е, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от гледна точка на съдебното сътрудничество в областта на гражданските въпроси, най-вече в областта на отвличането деца, правата за достъп и така нататък. Комисията благодари за полезната инициатива на Комисията по петиции в Европейския парламент и полезните препоръки, включени в проекта доклада за подобряване на ситуацията, свързана с децата и родителите в Дания. Все пак обаче, от гледна точка на правната рамка, нормативната рамка, комисията трябва да подчертая още веднъж, че Дания има определена позиция по отношение на съдебното, съдебното сътрудничество по протокол 22 и правило 21D. Т.е. Дания не участва в инструмента на основа на раздел 5, глава 3 на договора. Т.е. Дания не подлежи на европейското законодателство в областта на увдовичането на деца, права за достъп и посещение и така нататък. Все пак обаче трябва да сме наясно с факта, че този регламент се отнася единствено и само а, за правилата за а, съдебно на област и а, срокове, територии и така нататък. И спазването на правата за посещение. Но а, даването на права за достъп, а, определенето на попечителство като такова не подлежи на регламента, а е в ръцете на държавите членки. Във всеки случай, а, вярно е, че регламента е полезен, да речем, що се отнася до случаите за отличане деца. Дания, както всички други държави членки на Европейския съюз, е а, страна по Конвенцията срещу отвличането на а, деца и а, Конвенцията 9096 за защита на децата. В Обединените нации има система на взаимодействие между централните органи, за да може да се улес, улесни контакта и да се възстанови статуквото на а, дете, което неправомерно е а, отнето или отвлечено от обичайното си место жителство. Това обаче не дава възможност на какъвто и да било надзорен орган да контролира начина по който държавите членки осъществяват конвенцията. Да, действително, имаме специална комисия, която се събира а, на известни интервали, например специалните комисии по двете конвенции, съответно за отвличане на деца и за защита на децата през 2011 и през 2012, като всички участници обсъждаха въпросите и се опитаха да намерят полезно решение, но няма надзорен орган. А, трябва да сме наясно, че няма такава фигура, като, например, съда на Европейския съюз. Това е слабостта на системата, която е свързана с факта, че Дания не е обвързана от европейското законодателство по а, съдебното сътрудничество по, правни, по гражданско-правни въпроси, така че явно имаме някои проблеми. И казвайки това, ще дам думата на колегите, които а, говорят за а, човешките права по-конкретно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. По отношение правата на детето сме разгледали всеки случай, а, който е а, бил подаден под нашето внимание много внимателно, дали има връзка с европейското законодателство и също така продължаваме да разглеждаме всички такива случаи. Що се отнася до не юридическата работа и обмена на информация по отношение на правата на децата, имаме а, от държавите члена на експертна група, където въпросът за отвличане на деца може да бъде обсъждан и в бъдеще. Имаме и годишен форум в Европа за правата на детето. Този път ще се проведе през декември месец. И една от темите, които ще бъдат обсъдени там е отвличането на деца от родители. Така че всички тези въпроси разглеждаме изключително внимателно и отблизо. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожа Окен, има думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да кажа, че не съм казала, че има дискриминация в датския съд. Напротив, поисках изследване не само в Дания, а във всички държави, доколко има тенденция да се дава, да се дава право на гражданина на съответната а, държава. Имам усещане, че се случва навсякъде, затова искам да се проведе такова изследване, тъй като смятам, че е изцяло в промощите на нашата комисия. Смятам, че е, наистина не е правилно да се изслушва само едната страна в такива случаи и да се а, представят жалбите на едната страна като факти. И се обръщам към а, моята добра приятелка и колега, добър партньор а, във всички тези дела, е, но ще кажа, че вие казахте, че, че това е факт факт, че е имало насилие а, спрямо това дете. А, само, че през цялото това става, време става въпрос за обвинения. Обвинения за насилие, насилие, които не са потвърдени. И мисля, че има много от нас а, тук, които са били страни по разводи и знаете колко ужасно може да стане всичко в едно такова дело, колко а, сериозни обвинения се повдигат и аз определено не бих обвинила датските власти за това, че не иска да обсъждат случаи на развод, дела по развод в начина, по начин по който ги обсъждаме ние тук сега. Наистина е, не е правилно да се разглеждат е, тези въпроси едностранно. Наистина, австрийския случай, случая Оливър са е, наистина неприятни, но там има решение на датския съд, който дава попечителство на, съдбата, на бащата. Това не се споменава в доклада, но това е и причината, поради която датските власти а, казват, че не става въпрос за отвличане. Не казвам, че това е правилно или не, но 2012 има решение на датския съд. Не мисля, че ние сме в а, позиция, която ни позволява да решаваме кой съд е прав и кой е крив. Не смятам, че трябва да се а, хвърляме в начина по който се правят обвинения в дела на бракоразводни дела. Бащите наистина имат добре защитени права в Дания. Аз съм наистина а, горда от този факт, но те нямат по-добре защитени права от майките в Дания. И наистина е, е ужасяващо това, което казахте, а, е, че бащите в Дания са по-добре защитени от майките. Датското правителство се опита да отговори на въпросите с представителството си тук в Брюксел. Може би наистина отговорите не са цялостни, но те наистина се опитаха да дадат отговори. И не смятам, че датските власти можеха да навлезнат в конкретните случаи, особено случаите за борба а, за оспорване попечителство. Разбира се, съгласна съм с а, препоръките за Хакската конвенция и така нататък, а, че всички тези конвенции трябва напълно да се спазват Дания, точно така както във всяка една друга държава. И ако може да се докаже, че не се спазват тези конвенции, тогава, разбира се, трябва да се предприеме нещо. Трябва също така да кажа, че не е наистина не е подходящо това, което имаме в областта на правосъдие и дневен ред и а, вътрешен ред. А, и аз се боря срещу този случай. Опитахме се да постигнем паралелно споразумение в а, гражданското право, но това не се постигна. Същото е и а, в областта на банкрута. Също ни беше отказано паралелно споразумение. И наистина обвинявам други държави членки, че не ни позволиха такова паралелно споразумение, защото наистина е сложно, но ние поискахме такова. Поискахме такова паралелно споразумение и не го получихме в областта на попечителството и разводите. Много съжалявам, защото това наистина се отразява на децата и на майките и много често става въпрос за ужасяващи дела но наистина бих призовала за това проучване, което споменах в началото, за да видим доколко наистина има някаква предупреденост в съдебните решения в нашите държави. Дали а, има такова нещо. Не съм споменала нищо за дискриминация в Дания и не знам за такава. Благодаря. Следващия оратор. Колега Тургайс. Уважаема Маргарет, не знам дали трябва наистина да се прави доклад, но защо не а? Сега, нека да се разбере едно обаче, че всичко това не става навсякъде, става в Дания. Голямата част от петициите са от Дания – и посещението в Дания потвърждава именно тази особеност. Сега, съгласен съм с това, което ти казваш. Т.е. че ние наистина виждаме едната страна и като при развода трябва да изслушаме двете страни. Но, е, скъпа Маргарет, госпожо Хакен, вие имате възможността да отидете на място в Копенхаген имате възможността да видите как властите се, отнес, се отнасят с нас. От ваша страна не сте пратили никого. Аз бих искала, бих искал това да стане и тогава можехте да реагирате по онова, което се случва с вашите съграждани тогава може би можехте да кажете, да, ето, вие сте в тази зала и сте чули само едната страна. Ние сме ходили на много места и, и всеки път сме обръщали внимание, но този път обърнахме огромно внимание на, на вносителите на петициите и наистина ни настръхна косата. И всички ни отговарят, закона е такъв какъвто е, това е. В крайна сметка ни се казва, както на испански ни се казва, или обичате лещата, или не обичате. Казва ни се, не можете да се мешите в нашето датско законодателство. Ето това казват датските власти. Колегите, които са тук в залата и които пътуваха с мен, го потвърждават. Така че не става въпрос за е, някакви извънредни права за бащите за сметка на правата на майките. Датските бащи имат повече права от всички други майки от а, всички националности. Така че не става въпрос за бащи и майки, а става въпрос за датски бащи спрямо другите националности. Става въпрос за случаи, в които датски родител пречи на родител от друга националност да види детето си. Ето това са случаи, които госпожа Игман е, представи. В този контекст, госпожо председател, аз лично мисля, че доклада по проучвателната мисия в Дания е много полезен така имаме възможност наистина да повдигнем всички въпроси. И лично аз мисля, че сме много далеч от възможността да приключим с този въпрос. Аз говорих с доста колеги, не знам дали госпожа Алкен ще се съгласи, но аз с удоволствие наистина бих дискутирал с нея и с нейни колеги и да обменим идеи. Всичко това се очаква с голям интерес. Нека да направим това заедно с датските власти. Нека да им кажем, ето, ние притежаваме тази информация, разполагаме се все повече подробности и в един момент ще бъде много полезно. Настоявам на това да поканим датските власти да кажат тяхната позиция тук пред нас и пред носителите. Благодаря. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist schon von meinen Vorrednern gesagt worden, wir haben ja die Fact-Finding-Mission gemacht, weil wir... Peter Jarsch. Благодаря. Ние организирахме е, тази проучвателна мисия, защото наистина получихме много петиции. Отидохме в Копенхаген. Аз не искам да отправям упреци към е, Маргрет, но нека кажа, че е, винаги съм бил изненадан. От това, че обикновено колеги от страната ни придружават. А сега това не се случи и това е жалко. Вече го казах. Имах усещането, че гледат на нас с е, е, много съмнения. И, и имаше много недоразумение по време на тези проучвателна мисия. Това усещахме през цялото време пред властите. Ние се основахме на петициите. Това, което можехме да кажем там на място, беше онова, което бяхме чули и видели. Отбелязахме си съответно казаното. Какво ни се каза? Понякога наистина казаното не ни удовлетворяваше. Първото заключение, както казаха колегите, този въпрос да намери някакъв отговор от датските власти. Би трябвало също датската прокуратура да ни изпрати необходимата информация необходимите данни, които до сега не ни е пратила. Ние, разбира се, не сме съд и не разполагаме с такива данни. Всички тези въпроси, свързани с родителските права, винаги са сложни. Но ако Дания ни убеди, че е, нейното законодателство е най-доброто и че наистина там децата се развиват пълноценно. Не разбирам защо толкова много ще държи на, на, на изключването си от европейското законодателство. Гражданите на Европейския съюз трябва да разполагат с известна сигурност, свързана именно с е, съобразяването на законите с европейското законодателство. Е, а такъв не е случая тук. И не можем така наистина да градим Европа. Когато хората се карат, не можем винаги да уреждаме всичко, но при сътрудничество между държавите може да се уреди. Имаше такъв случай между Германия и Италия. И тогава е, успяхме да уредим случая. Но проблема тук е, че Копенхаген казва, това не ме засяга. В Копенхаген ни се казва, ето, има е, решение на съда и сме спокойни. Така не можем да си сътрудничим. Аз смятам, че тази бележка под линия просто вече не е актуална и трябва да се заличи. Не можем през цялото време да се е, крием зад е, е, този аргумент за добруването на децата. Освен това, следващия път, когато се организира такава мисия, трябва датските колеги също да дойдат Освен това, тук става въпрос за някои случаи, които са истински трагични. Един съдя ни казва, че да, доброването на децата трябва да е в центъра на интереса. Но трябва да има и задължение съпрузите да си сътрудничат в интереса на децата. И точно това е сърцевината на конфликта – когато става въпрос за датски съпруги или съпрузи. Двамата трябва да си сътрудничат до тук. Добре, значи двамата родители, майка и баща, те отговарят за, за детето, те трябва да си сътрудничат. В интерес на детето. Но на практика, когато се стигне до развод, до случай на насилие, насилие от единия родител към другия родител или от родителя към детето, тогава това сътрудничество е изключително трудно. Как си представяме, че това може да стане? И в този случай обикновено веднага има един добър и един лош. Единият казва, аз не мога да си сътруднича с другия след всичко това, което се случи, след всичко, което доведе до развода. Не мога да поверя детето на бившия съпруг или съпруга. И когато едно лице отказва да сътрудничи, точно то се опреква и точно срещу него е, е съдебното решение. в случай на сътрудничество се счита, че става въпрос за 50 на 50, но понякога има много странни разпределения и децата се разпределят по много странно. Кога става въпрос за вакансии, например, единият родител трябва да иска разрешение от другия родител. А ако другия родител живее в Америка или другаде, може да съществуват опасения за отвличане и така, бившия съпруг или съпруга, не дъчанин, решава, че трябва да стои в Дания, защото го е страх да напусне територията и вече не може да отиде дори при бабата и дядото на детето извън територията на Дания. Какво ми се иска на мен? Иска ми се да усетя, че датските власти са готови да разберат, че тяхното законодателство не е толкова идеално, колкото си представят. Не е толкова съвършено. Не, съвсем не. Ние наистина се сблъскахме с истинска стена. Нас ни обвиняваха, в нас се съмняваха, обясняваха ни закона. Ние казахме, да, добре, законодателство ни интересува, но ние сме тук от името на комисия петиция, т.е. нас ни интересуват специфични случаи и в крайна сметка се въртяхме в кръг. Те ни говориха за законодателство, ние им говорихме за специалните случаи. И за това и нашия колега го каза съвсем с право. Ние очакваме най-после отговор на нашите въпроси да ни се отговори най-накрая. Освен това, датските власти трябва да отделят време и кораж да дойдат на наше заседание. Благодаря. Госпожа Берман. да, благодаря. Ще направя много кратки заключения. Само искам да се обърна към комисията, представителите на комисията. А, искам просто да им кажа, че ми се искат те да вземат позиция по отношение на а, а, спазването на човешките права на отделните подали петицията. Всички знаем в Брюксел за тези изключения, свързани с Дания. Искам да благодаря на Петър за неговия ясен преглед. Още веднъж трябва да кажа а, още нещо. Единствено можем да действаме и да реагираме спрямо а, това, което подалите петицията са ни дали. Единственото, което може да включим в този доклад е това, което сме чули, това, което сме видели. Не става въпрос за нашето мнение или становище. Мисля, че това е а, пределно ясно, особено за а, някои колеги. Не смятам, че а, трябва да си задаваме въпроса за това какво мислим и как се чувстваме Статистика. Да, чудесно би било да имаме статистика, колеги, но ми се струва, че няма как да се изготвят статистики, защото дискриминацията не се регистрира като такава. Спомнете си го. Имаме проблем, защото няма материал за тази статистика. Споменахте, че не сте казали нищо подобно. Цитирам. Цитирам. И има известна истина в заявлението, че датските съдии предпочитат да отдават попечителство на датските а, родители. Друг цитат. Смятам, че датските а, съдии може и да имат а, известно склонност да дават попечителство на датски родители при смесен а, смесен брак. Извинете ме, но трябваше да ви цитирам точно какво сте казали, защото аз все пак не съм глупава. Много добре си спомням какво а, беше казано. А, австрийския а, случай 21 декември 2012 има решение на съда, госпожо председател. Двамата съдии, а има и трета страна, която не знам как да го изразя на английски язик, но а, та, тази страна е трябвало да участва, да изслуша въпросното изслушване и единия е, съдия, експерт в областта на човешките права, когато а, е, говорих, че става въпрос за отвличане дори и а, е, от датска страна, говорих именно за този случай. Става въпрос за много висок експерт а, от датска страна по човешките права. Нека каже и това, което беше а, вече а, заявено. Искани са официално изслушване с подалите петицията, с а, реалните а, представители от датска а, страна, за да разберем какво се случва и в крайна сметка да подобрим ситуацията на подалите петицията и най-вече за децата. Благодаря много. Благодаря, госпожо Вертман. Но става въпрос все пак за първо, първи обмен, госпожа Алкен. Не, все пак трябва да а, а, добавя, че а, каквото и да казва Ангелика, не беше края на цитата. Аз продължих, като казах, че това е случай във всички държави. наистина призвавам за статистика в това отношение. Не можем а, да я намерим, защото виждате как действат съдилищата. Председателката. Добре, благодаря. Ще се опитаме да намерим статистика. Коментар извън микрофон. Председателката. Благодаря много за разискването, за изказванията и ще призовем отново датските власти за да се опитаме да проведем отворен дебат с а, различните страни, но на този етап а, мисля, че няма какво да добавим. Благодаря на всички. И така, а, приключваме с дневния ред по този начин за днес. тъй като точка 11, доклада за гражданството на Европейския съюз, беше, получила едва, беше получен едва днес, така че те първа трябва да се потвърди с, в заседанието на координаторите, което ще се преведе сега и да се включи евентуално в следващия дневен ред. Благодаря на всички. Колеги, не си тръгвайте, особено тези, които сте координатори. Следва заседанието на координаторите.